Uh, good morning, everybody. Добро утро на всички. Това е съвместно заседание на три парламентарни комисии. Това е съвместно заседание на три комисии по външни работи, Представено от господина Балтини, най председател, Комисията по развитието, представена от заместник председателя госпожа Стрифлер и подкомисията по правата на човека, която е представена от мен. Искам да приветствам с добре дошли представителите на тези три комисии тук и представителите на делегацията за връзки с Русия, господин Флекенштайн е председател на тази делегация. Той е тук днес сред нас. Тази сутрин ние ще действаме прагматично и ще говорим за това как Европейския съюз може да подкрепи лауреатите на наградата Сахаров. Искаме да ги поздравим отново. Знаем, че господин Ковалев трябва да се почини малко след доста натоварената програма, която имаше през последните 48 часа. Имах привилегията да ви придружа от Москва до Страсбург и имах особеното удоволствие в Москва да участвам в международна конференция за отбелязване на годишнината от смъртта на Сахаров на 14 декември беше отбелязана 20-та годишнина от смъртта на Сахаров, един от основателите на мемориал. В този контекст аз се възползвах също от възможността да се запозная с ситуацията на място в Русия. Посетих Екатеринбург, Срещнах се с Алексей Никифоров, 24 годишен правозащитник, който, по мое мнение, е незаконно изпратен в затвора заради правозащитната си дейност. Бих желала сега да дам думата на представителите на мемориал, лауреати на наградата Сахаров, да ни запознаят с сегашната ситуация в Русия и отношението към правозащитните организации. Ние бяхме шокирани в първия ден от поемането на мандата на този парламент на 15 юли за смъртта на Наталия Естемирова. Сега бих е, желал да дам думата на господин Албертини, председател на Комисията по външни работи. Благодаря, госпожо Аутала. Аз искам да подкрепя това, което беше казано от колегите, включително от е, председателстващата. И искам също да приветствам най-сърдечно с добре дошли лауреатите на наградата Сахаров е, – на тази престижна награда. Надявам се, че след като получихте съвсем основателно наградата Сахаров, тя ще ви послужи а, като допълнителен стимул за продължаване на вашата правозащитна дейност. Това е отражение само на част от дейността на Европейския парламент по отношение на Руската федерация. Искам да спомена за резолюциите, прияти от парламента по повод убийствата на правозащитници за ситуацията с гражданското общество в Русия, ситуацията в Северен Кавказ и в частност в Чечня. Искам също да припомня, че в парламентарните комисии бяха проведени изслушвания през септември 2009 под председателството на госпожа Алтала в подкомисията по правата на човека. По този начин ние проследихме ситуацията в Русия и можахме да формулираме препоръки както за съвета, така и за Европейската комисия при разработването на отношенията с Европейския съюз е, и Русия в бъдеще. Европейският е, парламент е, по този начин подчертава какво счита за приоритетно преди срещите на върха между Европейския съюз и Русия. Това се прави от Европейския парламент, както и при договарянето на споразуменията за сътрудничество. Ние настояваме да се отчита и въпроса за спазването на човешките права в бившия Съветския съюз. Европейския парламент счита, че стратегическото партньорство, което Европейския съюз иска да развива с Русия, следва да се базира на ценности. И считам, че наградата Сахаров съдържа и този компонент. Защитата на основните права е стълб, който е в основата на двустранните ни отношения. Затова защитата на основните права трябва да бъде неразривна част от ново споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Русия. Ние бихме желали да изразим възхищението си към вашата смелост и решимост като представители на мемориал. Господин Орлов, госпожа Алексеева и господин Ковалев. Господин Ковалев присъства духом, ако мога така да се изразя. Аз ще изслушам с внимание за това как по ваше мнение Европейския парламент може да ви помогне в ежедневната ви борба. Ние сме тук за да чуем това от вас и да предадем по-нататък тези виждания. Искам също да ви поздравя за изключителната дейност, която осъществявате в защита на гражданските права, както във вашата страна, е, така и в света. Благодаря, господин Албертини. Сега искам да дам думата на госпожа Трифлер от името на Комисията по развитието. като първи заместник председател на Комисията по развитието. Бих искала да, присъс... да приветствам нашите гости. Поздравявам ви с наградата Сахаров която бе връчена на организацията Мемориал и която символизира признанието на широкото широката общественост за вашата работа. В качеството си на заместник-председател бих искала да кажа, че ние сме възхитени от работата, която извършвате на територията на бившия Съветския съюз. Зачитането на човешките права по време на военните конфликти е не само задължение на държавите, но това е и условие синекванон за осигуряване на хуманитарна помощ на онези, които вече нямат възможност а, да а, живеят нормално или тези, които са били разселени по време на военните конфликти. Това също е едно от условията за възвръщане към нормален живот след военните конфликти. През последните години бяхме свидетели на а, потъпване на човешките права навсякъде по време на военни конфликти. Работа, която вършите в рамките на мемориал е от огромно значение за а, за променяне посоката на нещата. Вие правите всичко възможно, за да информирате общественото мнение и за да се упражни натиск върху е, държавните власти. По този начин е, ще може да се упражни и превенция към господин Ковалев, госпожа Алексеева, е, господин. Е, Орлов, вашата работа е от огромно значение. Ние обаче знаеме, че тази, работата, която вършите е също така опасна. Надяваме се, че ще ви вдъхнеме смелост, за да продължите тази работа с помощта, която можем да ви откажем. Благодаря, госпожа Стив Стрифлер. А сега бих искала да ви кажа, че два документа са били раздадени. Това са през комуникетата за а, групите правозащитници, които а, отново започват работа в Чечня, както и препоръки на НПО, на руски НПО. А, пред които бяха разпространени преди провеждането на завещанието в Стокхолм по зачитане правата на човека и консултациите на тази тема. А сега бих искал да дам думата за 7 минута на господин Орлов и госпожа Алексеева. Господин Орлов, имате думата. Большое спасибо. Благодаря ви много за това, че ми давате възможност да взема думата през членовете на парламента. Първо исках да ви благодаря за наградата, благодаря ви за топлите думи, които е, току-що е, ни споделихте. Е, с удоволствие отчитаме, че правата на човека ще бъдат е, неразделна част от е, новото споразумение, което ще се сключи между Европейския съюз и Русия. Но е, е постав, тук можем да поставим един значителен въпрос. Както отлично знаете, правата на човека в Русия не се зачитат и положението като че ли става все по-лошо. Преди няколко години, преди две години, например, все още говорихме за незачитане на правата на човека на унези, които се е, обръщаха към, към нас и които се оплакваха докато в момента се потъпват правата на правозащитните организации, включително и на Мемориал. И в последните две години това потъпване на правата наистина е безпредседентно. Не само в Северен Кавказ, където убиват хора, но и в други региони на Русия, включително и в Москва. Поради тази причина гражданското общество на Русия трябва да бъде подкрепено. Разбира се, никой не може да върне Русия по пътя на демокрацията, освен самата Русия, освен гражданското общество на Русия, но ако ни застават да мълчиме, като упражняват насилие над нас, просто няма да има надежда за възвръщане към демокрацията. Така че е, надеждата е в това споразумение и в диалога между Европейския съюз и Русия по въпросите на правата на човека. Как трябва да се води този диалог? В момента този диалог се вписва в е, рамките на консултациите между Европейския съюз и, Европейския, и Русия е, диалог, който се провежда веднъж годишно. Ние следим този диалог с голям интерес, с голям ентусиазъм и по време, зад ние пред, подготвяме доклади за тези консултации, но какво става на практика? На практика тези консултации просто са празни приказки. Водят се разговори между служители на Европейския съюз и а, чиновници и служители на руските власти. А, когато им се задават въпроси, руски, а, руските отговорни лица а, отговарят с лъжи и много често обаче партньорите от Европейския съюз приемат тези отговори за чиста монета и на практика тези диалози се приключват така. Задават се въпроси, получават се е, неверни отговори и диалога се отлага за следващите 6 месеца. Междувременно никакъв, не се провежда никакъв е, диалог, междувременно се сменя председателството на Европейския съюз, след това идва новото председателство, организира нови консултации и междувременно човешките права се потъпват и въпросите, които са били зададени, всъщност е, не, не получават отговор, позадават се нови въпроси и така нататък. Така че от една страна правата от, е, в, е, от една страна се води диалог, от друга страна а, е, има действителното положение. В, в, в крайна сметка тези, в тези консултации не участват никой, освен представителите на а, Министерството на, на външните работи. Те много често казват, ми да, много а, ние многократно сме предлагали в тези диалози да участват специалисти, експерти от съдебната система, но обикновено Русия отговаря не. Разбирате ли какво става в този формат? Тези консултации са абсолютно излишни. И за бъдеще трябва да се променят нещата. Ние просто за бъдеще няма да се готвиме за тези консултации, защото на практика не виждаме никакъв смисъл от предварителна подготовка. Знам, Знам, че и от страна на Европейския съюз също се смята, че тези дискусии до някъде и консултации са до някъде излишни и се търси нова форма за провеждане на консултациите. В Русия непрек... и, и, и когато е, е, е било предложено подобни консултации да се водят в Москва от е, страната на, от страна на руските власти е отговорено не. Така че, на какво, на какво равнище трябва да се водат тези консултации? А, и дали наистина ще се получат а, отговори. Въз, въз, възможно ли е преди провеждането на тези консултации да се водат едни предварителни разговори с НПО и на всички тези въпроси руските власти отговарят не, така че нещата са безмислени. Ние просто имаме чувство, че държавите членки на Европейския съюз не правят достатъчно усилия, за да превърнат тези консултации в нещо, което наистина да бъде е полезно. Това просто е като едно оскверняване на преговорите, ако можем така да се. Водат се безмислени разговори и ако трябва да се водат безмислени разговори, по-добре въобще да не се разговаря. Що се отнася до споразумението? Наистина ли прав... Е, правата на човека ще бъдат неразделна част от това споразумение и наистина ли ще е, заемат полагаемото им се място в, в това споразумение. Ние, неко, ние неколкократно сме повдигали въпроса за а, посвещаване на отделна глава на правата на човека в тези споразумения. Но до сега Отговорът е бил, че няма да се посвети специална глава или специален, специален раздел за човешките права, тъй като Русия отказва. В такъв случай е, необходимо ли е наистина да се изключи едно сериозно споразумение между Европейския съюз и Русия, без да се включи в това споразумение един специален раздел на правата на човека? И така, че ние почваме да се съмняваме дали наистина е Европейския съюз в рамките на диалога си с Русия е, отделя достатъчно внимание на проблемите, свързани с правата на човека. Радвам се, че препоръките на конференцията, която се проведе през септември в Стокхолм са разпространени и в е, там в е, заглавието на тези препоръки се казва, че това е, са рекомендации на правозащитните организации, които работят в Северния Кавказ, в Северен Кавказ, но че работата на правозащитните организации ще се разпространи по територията на цяла Русия. И правозащитниците ще могат да работят наистина в цяла Русия. Благодаря ви, господин Орлов. Съвсем накратко два коментара. Знам, че служителите на Европейския съюз правят всичко възможно, за да намерят нови формули за консултациите по правата на човека, защото всички ние сме доста фрустрирани от това, че няма резултати. Така че се радвам, че ще можем да работим с вас по този въпрос. Второ, по отношение на сменящото се председателство, вече имаме върховен представител по външната политика, което означава, че ще има нов вид приемственост. И ние в парламента се надяваме силно, че е, това ще се отрази благотворно на начина по който Европейския съюз провежда своите отношения с трети страни. И така, благодаря ви много. Госпожо Алексеева, имате думата за около 7 минути. Благодаря ви. Първо бих искал да се присъединя към казаното от моя колега господин Орлов и към да израза подкрепата си към препоръките, които са раздадени. Благодаря на, участ... на това, че ги разпространихте. Исках, искам обаче да се спра на някои конкретни въпроси, които може би по някакъв начин ще могат да бъдат в помощ на правозащитниците, членове на гражданското общество на Русия в отношенията си с Съвета на Европа, Европейския съюз и Европейския парламент. Често не винаги, разбира се, Читаме, че има заплахи, които грузат нашите активисти. Хората, които работят в Чечня, в е, Дагестан, в Ингушетия, просто са заплашени. А, логиката на... Защото по, по, по логи, по, по, по логич... ако, ако гледаме логично на нещата, макар че може и да се говори за логика, когато става дума за такива страшни неща, те са следващите жертви. Хо, някои от тях са получили визи за да заминат за чужбина, някои ни мола, някои искат дори не, не за самите тях, а за техните семейства да се издадат визи, за да могат да бъдат защитени, защото много често не те стават жертви, а членове на тяхното семейство и те биха искали техните, членовете на техните семейства да да бъдат е, защитени някъде на безопасно място. Така че е, много ви моля е, това, това решение да се вземе е, без е, незабавно, защото за да могат ръководителите на правозащитните организации в тези региони да бъдат подпомогнати, т.е. те да могат да получат визи за себе си, за своите близки при необходимост. Това беше първия въпрос, който исках да повдигна. Втори въпрос. Обръщам се към членовете на, комитета за, на Комисията за развитие. В, поради финансовата криза в много региони, но по-специално в Северен Касказ, има много проблеми, много тежки проблеми, които просто довеждат нещата до ръба на, на, мож, на, на гражданска война почти. В, по- и по-специално в Ингушетия и в Дагестан. И ще се радвам, ако Комисията по развитие включи в своята програма, работна програма, създаване на проекти, които да позволят на млади хора от Северен Кавказ да намерят работа. Защото, разбира се, не всички безработни са терористи, но почти 80% от младите хора са безработни и това създава е, ни благоприятни усилия за разцъфтяване на религиозния фанатизъм, за тероризъм. Така че ако им се помогне, струва ми се, че това ще ще спомогне за спадане на напрежението и за намаляване заплахата от тероризъм и ще се и вече няма да има условия за гражданска война. Също така ще бъде, би било добре, ако можете да посетите се, ако посетите политически затворници, ако аз ви, аз се обръщам с молба към вас да, да организирате посещения в затворите. където лежат политически, затвори, е, политически затворници или да се срещнете с онези, които очакват присъда тъй като, както знаете, съдебните решения не се взимат, нямат съдебен характер, а чисто политически и това може би би могло да повлияе на, една, на присъдата, така че аз ви моля да посетите Алексей Соколов в Екатеринбург, който е активен правозащитник, който бе арестуван по абсолютно фалш, фалшиви, неверни обвинения, просто защото активно работеше е, за осъществяване на някакъв контрол над, е, в затворите. Така че ако, ако, ако можете да се срещнете с него преди той да а, получи присъда, това може да повлияе на хода на нещата. Също така и Ходорковски, и Платон Лебедев, които които в а, момента чието дела в момента текат. Това са наистина едни е, невероятни процеси, в които непрекъснато се е, се предявават е, неверни обвинения. Така че. Е, това са просто едни измислени процеси, така че много, много, много ви моля, извинете, че ви представям един такъв дълъг списък с искания, с молби, но ние наистина се нуждаем от вашата помощ. Благодаря ви. Благодаря, госпожа. Мисля, че действително бихме могли да обмислим и драконовските закони, които действат в Руската федерация в момента, които представляват пряка причина на тези съдебни решения, които споменахте, и особено членовете в наказателния кодекс по отношение на екстремистската дейност. Мисля, че става дума за член 282. Много от хората, с които се срещнах, се притесняваха и за новото звено в Министерството на вътрешните работи, така наречения център Е, който поставя, който се съсредоточава върху работата на правозащитниците с едни доста спорни методи. Господин Флекенштайн, председател на руската делегация, ще вземе първо думата, след това госпожа Люр, Билър, господин Келъм и така нататък. Е, моля, бъдете възможно най-кратки. Е, след е, изказването на господин Флекенштайн, предлагам останалите да се изкажат в рамките на две минути всеки, за да можем да имаме оживена дискусия. Имате думата, господин Флекенштайн. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, и аз бих искал да поздравя Мемориал за това, че получи наградата Сахаров. Има още една причина, която бих искала да добавя за това, че вие получихте тази награда. За много, от много години насам вие сте пример. Вие сте пример за добре действаща неправителствена организация. Вие сте един символ. Вие давате кораж на останалите. Основните права и свободи са ценности, е, на които винаги поставяме голямо ударение и взаимното признаване в началото на, на процеса на европейска интеграция винаги е, трябва е, да има централно място. Затова тези цели трябва да продължат да бъдат неделима част от нашата работа като парламент. Когато ние, като депутати в Европейския парламент, разговаряме с руските си партньори, се опитваме да ги убедим, че справянето с миналото, с сталинистското минало и изграждането на едно гражданско общество, в което има зачитане на правата на човека, няма да доведе до е, отслабване на силата на държавата. Нищо подобно. Това само ще укрепи държавата. Ние бихме искали да поддържаме едно е, добро, стабилно, солидно партньорство с Русия защото само ако работим заедно на този континент, можем да се надяваме на бъдеще, е, в което да се радваме на благодействие. За тази цел обаче трябва да а, има яснота, а, да не се прикриват нещата. В много области, включително в а, научните изследвания, в търговията и прочие, можем да постигнем успех само ако работим заедно. Но при всички положения искаме това партньорство винаги да почива на дадени ценности. И именно заради това даваме възможност на руските експерти да извлекат полза от натрупаните от нас познания опит от миналото. Разбира се, всяка страна си има свой път към изграждането на едно жизнеспособно гражданско общество. Но при всички положения трябва да подкрепяме организации като мемориал и искам да благодаря на господин Орлов е, за неговото изказване, защото е, той е напълно прав. Е, когато разговаряме с руската делегация, трябва да се връщаме към едни и същи въпроси отново и отново и отново, а не да кажем, окей, този въпрос е получил отговор. През януари ще се срещнем с колеги от Руската дума и ще говорим за наградата Сахаров от тази година. И има а, специална точка от дневния ред а, по този въпрос. Това е точка втора от дневния ред. Нашите колеги ще се готвят за това заседание и накрая на срещата няма да кажем, добре, въпросът е обсъден, нищо подобно. През май предвиждаме среща посветена само единствено на правата на човек. Защото за нас тези въпроси са изключително важни. Трябва също така да можем да поддържаме е, отношения с вас и с други организации за защита на правата на човек. Не мога да си представя, че в Москва може да се организира среща без участието на Amnesty International или на Мемориал или на други организации от същото естество. Именно заради това а, не трябва да сме самодоволни, трябва да разширяваме през цялото време своята мрежа от контакти. И ще, и ви гарантирам, че през оставащите 4 години и половина от мандата на този парламент ще направим всичко възможно това да е така. Има още един въпрос, който искам да повдигна тук. Можем да постигнем успех с, в разговорите с руските си партньори, само ако проявим достатъчно уважение към тях. Не можем да а, сочим с пръст обвинително когото и да било. Напротив, трябва да привлечем всички в един ангажиран а, дебат. Много е трудно да се постигне доброто равновесие тук. но само когато можем да дадем на правозащитните организации в Русия подкрепа, можем да очакваме по-добро бъдеще. Благодаря много. Давам думата на госпожа Лох Билер. ich möchte äh, mich bei благодаря, госпожо председател. Аз също бих желала да благодаря на лауреатите на наградата Сахаров за работата, която вършат в защита на правата на човека, както в миналото, така и, и сега. Искам да се върна към казаното от господин Орлов за диалога по човешките права между Европейския съюз и Русия. Имаше критики към този инструмент. Е, това беше и по отношение на преговорите с е, е, Китай. Критиката се отнасяше от липс, до липсата на видими резултати от този диалог. Ние не искаме да ограничаваме критиките в рамките на диалога. Диалога трябва да се води по начин, който да води до резултат, иначе той е безмислен и е само замазване на нещата. За това аз имам следния въпрос. Президента Медведев призова за преразглеждане на работата, свързана с наблюдението върху неправителствените организации, в частност тези, които се занимават с правозащитна дейност. Какво считате, че трябва да направим от наша страна, как да реагираме в е, Европа. Госпожа Алексеева също каза нещо конкретно относно помощта, която е необходима на правозащитниците в Русия. И по мое мнение, ние трябва да им окажем активна подкрепа, да имаме програми и ако живота на правозащитника е под опасност, той трябва да бъде изведен от страната заедно с семейството си, възможно най-бързо и да не минава през прекалено дълга процедура на търсене на обежище, което обезмисля нещата. Хората, които идват от Чечня, често се изпращат обратно от държавите от Европейския съюз, които ги връщат в Русия, въпреки че това поставя живота им под риск. Говорихме също за силните и слабите страни а, на руското гражданство общество. Може би ще кажете нещо в а, този смисъл, освен а, заплахите срещу хората, които са активни. Искам да прочета кои са следващите оратори, за да съм сигурна, че всички са записани. След това ще изслушаме няколко въпроса и ще дадем думата на госпожа Алексеева и господин Орлов, е, господин Келам, Трифлер, Талер, Нойзер, Мирски, Шулс е, и госпожа Гомес. Е, пропуснала ли съм някой в списъка? А, Петърле. Да, но моят въпрос вече беше зададен, така че аз се отказвам. Благодаря ви за щедростта, казва председателката. Сега искам да дам думата на господин а, Келъм, после на госпожа Трифел и отново думата на нашите гости. Господин Келъм. Благодаря ви много. Уважаеми колеги, аз съм живял в Съветския съюз повече от 40 години. Ние се спасихме от Европейския съюз. Отново имаме свобода, но не можахме да се да спасим хората, които се борят за свобода. Ние споделяме техните въжделения, техните желания. Затова посещението на лауреатите на наградата Сахаров за тази година тук е, за мен е, е особено важно. Искам да спомена нещо казано от реч... в речта на Ковалев вчера, когато той говори за руския принос а, е, а, към правата на човека от а, края на 60-те години за а, създаване на съвременна а, култура в а, тази сфера в е, Европа. Това е наша обща отговорност е, и общо право. Правозащитниците мобилизират международното обществено мнение, в резултат е, на което се стигна до отстъп от прагматизма сред западните лидери, по думите на Ковалев. Това е трайният а, принос а, на руското движение за а, човешки права. Ситуацията в Северен Кавказ буди тревога. Европейският съюз загуби надежда, че може да се подобри каквото и да било в тази част. Нашите приятели са оставени сами на себе си. Малцина се обявиха а, за подвеждане под отговорност на тези, които са виновни за жестокостите. Някои получиха присъди, но хората, които ги изпратиха на съд, бяха убити. Много хора бяха наказани и това е проблем, който изисква приоритетно да бъде решен. На второ място, за това доколко сме сериозни, когато говорим за права на човека. Наша обща задача, наша обща отговорност е да допринесем за създаването на едно силно гражданско общество в Русия. Европа не може да бъде цяла и свободна без демократизирането на Русия. Старият съветски начин на, на действие а, все още съществува. Руските лидери претендират, а, че има демокрация, защото имат институции, а европейските а, лидери а, се правят, а, че им вярват, че това действително е така. Това е по думите на руския правозащитник. Ние поставяме тези въпроси, но Въпросът, както казаха и приятелите ни тук, е доколко Европа е сериозна, действително да се осъществи промяна. Много се говори за а, трагичните а, газови камери по времето на нацизма. Човешките права, човешките своето достоинство днес също са подложени на силни удари и те се унищожават по същия начин, както са унищожавани хората в газовите камери. Нашият парламент започна мандата си, когато беше убита Наталия Естемирова и аз предлагам да се почете нейната памет, като една от залите в Страсбург трябва да бъде наречена нейно име. Благодаря ви, господин Келъм. Искам отново да напомня, че е необходимо да спазвате регламента. Госпожа Трифлер. Благодаря ви. Искам да задам един въпрос на господин Орлов, защото Струва ми се, че има доста а, сложни неща, които усложняват по някакъв начин. Европейската комисия консултира ли се с вас, колегите ви от Мемориал, преди да започне диалог и консултации с властите? И им, има ли обратна връзка след провеждането на тези консултации и диалози? Защото ако няма обратна връзка, на, на, на, на, на практика е не, не, безцелно да се вода такива разговори. Просто няма смисъл от това. Сега може би преувеличавам малко, но все пак е, струва ми се, че това е важно. И сега, както каза госпожа Алексеева, да, наистина трябва да е, отиваме на място, да посещаваме затворниците. Верно е, че когато има съвещания, е, има официални заседания, но дали депутатите могат е, да, оти, да ходят по места, да посещават затворите, за мен това са две основни важни два основни важни аспекта на нашата работа, ако искаме наистина да бъдем ефективни и да постигнем цели. Благодаря, госпожа Штифлер. Господин Орлов, имате думата. А, колко време имам, за да отговоря? Три минути? Три, три-четири минути. Първо за да отговоря на вашия въпрос. Европейската комисия наистина провежда консултации с нас преди всяка е, официална конфицация. И след края на тези консултации, обикновено в е, е, посолството на страната, която председателства е, Европейския съюз, се провежда едно заседание за дебрифинг. Но, знаете, Обикновенно преди консултации ние така изразяваме нашата надежда и сме ентусиасти, че нещо и даваме, че нещо ще се случи, а после обикновенно е, на заседанието след консултациите се е, е, изразява нашето разочарование. На, пър, на пръв поглед всичко е добре, а според мен хич нещата никак не върват. Сега е, казахте, че трябва да има равновесие или баланс между натиска и уважението. Да. Разбира се, без, без, ако няма уважение, няма да има и разговор, но трябва да има равновесие. Трябва да, трябва да се упражнява натиск, защото съм абсолютно съгласен с това, което бе казано тук е, представителите, моите, моите, моите съграждани, всъщност на, по време на, на заседанието лъжат и се преструват. Те казват, че са за демокрация, за преговори. И на заседанията е, го говорят каквото трябва, красиви думи, но в крайна сметка мислят съвсем другаче. В, в Русия няма истински избори, няма, няма истински дискусии, дебати в парламента. Така че, вие смятате, че, че нашите депутати са избрани като вас. Независиме, независими, а в крайна сметка не, на, на, на, на практика те са назначени чиновници, а не истински депутати. Така че как искате да има диалог с тези хора? Така че трябва да разберете каква е истинската разлика между вас и вашите колеги депутати от парламента на Русия. Ако, из, ако искате обаче на срещите да говорите с тях, да ги убедите, да им кажете, господа демократи, това е във ваш интерес. Защото в крайна сметка те, изпъл... те изпълняват една роля, която им е поверена от Кремъл. А, Кремъл просто създава една е, структура, една силна структура за изграждане на антидемократична Русия. Има, има групировки и партии в Руси, които смятат, че могат да променят нещата, но това е абсолютно е, безнадежно за сега. И още нещо откритост, публичност. Струва ми се, че наистина нещата трябва да бъдат много по, а, по-публични, по-видими. Защото диалога между Русия и Европейския съюз се, се, се води под сурдинка. Просто в а, в Русия никой не знае каква е позицията на Европейския съюз по въпросите, които се обсъждат. Просто няма, няма видимост, няма публичност на този диалог. Разбира се, може би не всички въпроси трябва да бъдат е, обявени публични, но е, важно е гражданското общество да бъде информирано за това, което се говори и положението на Северен Хавказ. Тук. Е, Имам а, с мен един а, доклад на английски, подготвен за последващите консултации между Европейския съюз и Русия. И ако искате, можем да го раздадем после. Съгласен съм с изразените а, съображения относно положението на бежанците, които се връщат в Чечня или в Русия, наистина техният живот е под заплаха. Ние непрекъснато работиме с имиграционните служби на, на, много, на много страни, за да се установи истината. Но тези, които наистина са чеченци, които са от Чечня, които наистина, е, чието живот наистина е под заплаха. Не би, те не бива да бъдат връщани в Русия или в Чечня. Мисля, че това беше. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много. Мисля, че е, днес бе е, е, установено на полско-беларуската граница, че има около стотина бежанци, които бяха протестирали чрез окупация на един влак, сега са изправени пред санкции. Регламента от, от Дъблин, който има в Европейския съюз, е доста проблематичен, защото той предполага, че всички страни е, предлагат е, е, нормални условия за беженците и те могат да бъдат върнати в всяка една страна в Европейския съюз, но това не е така по отношение на Польша. Така че говорим за стотици беженци на границата между Польша и Беларус в момента. Честно казано, не разбрах съвсем въпросите, така че а, може би няма да отговоря много правилно. Доколко... Дали, дали трябва да се връщат хора в... Не, аз не съм говорил за това, аз говорих за съвсем друго нещо. Ако има също има хора, колеги, които работят в е, Ингушетия, Чечня, Дагестан, чието които са застрашени, които, чието живот е под е, заплаха. Преди година в е, Чечня се срещнах с Марк Шарип в Ашрам, който каза, това беше след убийството на Мохамед Бабуев той ми каза, че смятахме, че първо А ще бъда убит аз, след това Мухамед. и след това Валойба. Всъщност сбъргахме. Първо убиха Валойба, а кой ще бъде следващия, не знам. Следващия се оказа той. Той вече той е убит. Така че от тримата остана само един Мухамед Хашбит. Убедена съм, че неговия живот е в опасност, че той е в опасност. Той а, беше в Финландия, в Франция, в Съединените щати, но а, той, той, той иска да се върне, защото смята, че е безполезен в чужбина. Не знам какво ще реши. Аз сега не мога да взимам решение вместо него, но, но има хора в Чечня, които работят вече от години и които казват, ние, ние не, не искаме да заминем в чужбината, тъй като ако не вършим това, което вършим, живота ни е безполезен, безцелен. А, така че ако ни убият, ни убият, но те имат семейства, деца, племеници. и съвсем не е сигурно, че ще бъдат убити самите правозащитници, а не близките им. Така че това са защото по този начин се смята, че те, че те ще се ще прекратат своята дейност, ще бъдат а, оплачени. Така че това са хората, на които трябва да се на които трябва да се помогат. Така че, разбира се, човек сам решава за себе си дали иска да замине или не. но в крайна сметка един човек не е, не е просто един предмет. Ако виждам, че един човек е заплашен, аз се опитвам да го убеда. Но в крайна сметка, онези, които искат да седат там или да се върнат, те са възрастни хора, сами решават, нека се връщат. Но, но аз просто а, ви моля да направите за, за тях нещо, а, е, да, да им помогнете, защото те го заслужават. Те са смели хора, които не безстрашни хора. Yes. Well, thank you, Mrs. Благодаря много, госпожа Алексеева, мисля, че трябва да си помислим за това, което каза госпожа Лох Билер в своето изказване, че е добре да а, има специални програми за хора, които работят в опасни условия. Не е непременно да търсят убежище, но да имат възможност за и възможност да работят в европейските страни поне за едно известно време. Чешкото председателство преди шведското се захвана с този важен въпрос и нашата подкомисия в момента разработва някои идеи за по-добри начини за подкрепа на защитниците на правата на човек. Така че това е една идея, която ще е, разгледаме. следващите оратори е, е, са помолени господин Талер, господин господин е, Нойзер, Мирски, Шулц и Гомес да говорят за, е, е, за около минута и половина, защото времето ни е ограничено. Господин Тайлер. Благодаря много, госпожо председател. Госпожо Алексеева, господин Орлов, искам и аз да ви поздравя. Самия факт, че получихте наградата Сахаров вчера е, е много по-голямо признание от 50 официални диалога с руските власти. Защо? Защото именно с нея можем да покажем своето отношение към положението с правата на човека в Русия. Разбира се, има един основен въпрос и той е следният. До каква степен е, е, тази информация може да бъде разпространена в Русия. Това е новината, за която говоря. Това, че активистите от Мемориал и, и по принцип е, е, правозащитниците в Русия са получили наградата Сахаров. Не знам какво е положението в Русия. Говорим за препоръки. Това ще е много важно за нашата работа. Говорим за проучванията, които се извършват от техническите служби на парламента. Всичко това е много важно, но има един основен въпрос. И той е следният. До каква степен хората в Русия искат да научат истината? До каква степен те искат да получат тази информация? Преди е, 50 години в бивша Югославия се опитахме да бъдем антистилинисти, да има демократизация. Именно по този начин авторитарните режими загубиха своята власт. Така че мисля, че трябва да направим възможно най-много, за да насърчим хората да са жадни за такава информация убийствата, които текат в момента, напомнят на начините на действие на мафията. Мисля, че трябва да призовем руските власти да се борят срещу тези е, убийства, както трябва да се борят и срещу мафията. Благодаря, господин Нойзер. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи за диалога между Европейския съюз и Русия, който се провежда всеки 6 месеца. Тук в Европа ние съвсем не сме доволни от е, качеството на този диалог. Това не е а, е, истински диалог, а, по никакъв начин не е един устойчив диалог. Мисля, че трябва да търсим ясни прагматични решения с участието на неправителствените организации. Ако провеждате диалог с е, руските власти, е, тогава ви трябва е, нов подход. Госпожа Трифлер каза, че преди да започне какъвто и да било диалог, европейските служители трябва първо да се срещнат с неправителствените организации. И трябва да се срещнат с тях и след диалога с властите, за да могат и да се подготвят за диалога с властите и след това да му дадат достатъчно реалистична оценка. Неправителствените организации трябва да имат право да се изкажат против изключване на дадени точки от дневния ред. Трябва също така да има повече откритост по отношение на този диалог в интерес на казаното от господин Талер. И така тази дискусия между европейските служители и неправителствените организации вече съществува. Проблемът е, че е, те не се отразяват на действителните консултации и да не говорим за срещите на върха. Така че един начин да се е, подчертая това послание е, е да сме настойчиви в отношенията си с властите. Мисля, че сега може да има нови възможности. Господин Мирски. Е, Добър ден. Аз е, ви поздравявам за това, че сте лауреати на... Станахте лауреати на наградата Сахров, но искам сега да се върна към някои подробности. Вие Казвате, че представлявате гражданското общество. Какво всъщност е гражданското общество? Колко са членовете на това гражданско общество? Кои са вашите подръжници? Аз в крайна сметка това не стана ясно в вашите изказвания. И още нещо. Европейския парламент. В Европейския парламент всеки евродепутат е избран от своите съграждани, т.е. той е заслужил техното доверие ние, ние е, нашата задача е да имаме е, диалози, връзки с е, е, националните парламенти, включително и руския парламент. В крайна вие ни казахте, че той е нелегитимен, така че моят въпрос е следния. Защо гражданското общество общество не създаде една политическа партия или политическа сила е, на територията на Русия, за да може да представлява в парламента е, своите съграждани, своите подръжници. Що се отнася до Северния Кавказ, аз съм бил, е, аз съм бил офицер в съветската армия, бил съм войник, така че много добре знам положението там, бил съм там, но кажете ми, кой? Кой? Кой с кой би, би могъл да каже, че някой друг, освен Русия, може да внесе ред там? Аз знам, че има политически убийства. бил съм в Будьоновска, и е, там, където беше, беха, беше проведен атентат. Знаете, знам, че много убийства е, станаха по тези места. Политически убийства ли са това или не? И още нещо. Така, значи искам, искам да, да знам колко са вашите поддръжници, какво имате предвид под е, е гражданско общество. Е, смятате, вие казвате, че парламента е нелегитимен, така че в такъв случай защо въобще имаме връзки и защо си общуваме с руския парламент? Господин, Господин Шулц. Искам само да кажа да, да ви благодаря за работата, която вършите и да ви поздравя с наградата Сахаров. Искам да ви задам два въпроса. На немски. 1 септември Архивите трябва да бъдат отворени за изследвания във връзка с убийствата в Катин. И вторият ми въпрос. Модернизирането на руското общество и споразумението за модернизация с Русия. Не чувате ли? Сега по-добре ли? Е? И така, първият въпрос е дали са отворени архивите за историци, както беше обещано на поляците на 1 септември. И какво, по ваше мнение, трябва да включва модернизацията? Медведев говори за модернизиране на руското общество. Какво трябва да включва тази модернизация. Интерес на статия на Ходорковски за поколение М ме кара да поставя този въпрос. По ваше мнение, какво трябва да бъде в центъра на вниманието на гражданското общество? Следващия оратор. Аз съм от Португалия и съм живял 21 години в условията на диктатура. Там имаше парламент, който не беше истински с една единствена партия представена. След това имаше многопартийна система, но това не е на парламента. Нямаше никаква връзка с гражданското общество. И така, тези, които говориха по-рано, казаха, че не знаят какво е гражданското общество. Аз знае какво е гражданско общество и знае какво означава гражданското общество да не е представено в парламента. И именно за гражданското общество е въпроса ми към нашите гости и приятели от Мемориал. Как ние в Европейския съюз можем да подкрепим укрепването на позициите на гражданското общество в Русия? По мое мнение, като тръгвам от нашият опит, Считам, че основният елемент за укрепване на гражданското общество е предоставянето на свободна информация, свобода на словото, свобода на печата. Аз считам, че в този е, смисъл а, бих искала да разбера какво е положението, а, какви са нагласите на хората, какво е отношението към цензурата в медиите и как ние в Европейския съюз бихме могли да подпомогнем гражданското общество в Русия. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомес. Сега, накратко, господин Качмарек. Вие искате да поясните ситуацията с чеченските беженци в Полша. Да, аз искам само да обясня как стои ситуацията с чеченците в Польша. Имаше протест от чеченски беженци на границата между Польша и Германия по хуманитарни съображения. Полските граничари не започнаха не заведоха дело в съда срещу чеченците, но бих искал да кажа, че Полша е страната, която осигурява най-висок процент на обежище за беженци от Чечня, но повечето от тях не искат да останат в Полша. Те искат да се върнат в Чечня, но не могат да го направят, защото там рискуват живота си. По въпроса за Катин, на 16 септември проведохме дебат в Европейския парламент – Проблемът ни е в това, че от гледна точка на Русия става дума за едно масово убийство. По същия начин, както говорят и за Анна Политковская. Но тук става за по-различен мащаб. Тогава Ставаше дума за хиляди убити, сега се убиват а, е, а, е, десетина души, но терминологията е същата. Така че по отношение цената на човешкия живот нищо не се е променило в Русия. Председателката, имаме само 6 минути и трябва да ги разпределим разумно. Предлагам госпожа Алексеева да получи 2 минути, господин Орлов 2 е, минути и след това господин Албертини също 2 минути. Благодаря ви въпроса, който ни постави един от депутатите. Не може, на този въпрос не може да се отговори с две минути. Това е въпрос, който може да бъде обект на доклад. Ако, имате, ако имам 40 минути, бих могла да му обясна какво е гражданско общество. Аз такива лекции изнасям от години, но на практика не мога да му отговоря за това време. Знаете какво става в Кавказ. И вие го знаете в качеството си на бивш офицер от съветската армия. Да, това е също гледна точка. Но това е гледна точка различна от, а, от а, хора, от а, моите съграждани, защото е, какво правят правозащитниците от Русия? Те отиват и разговарят с населението, с гражданското население, с хората, които страдат. Така че съжалявам, не мога да ви отговоря за две минути. Извинете. I feel terribly guilty, but... Е, много съм виновна, но, но просто не разполагаме с повече време, господин Орлов. Аз благодаря на господин Мирски за интересните въпроси. Първо, защо не се създаде гражданско движение на територията на Русия, което да участва в изборите? Еми, значи не познавате положението в Русия. Има такава, такова движение, глас. Но знаете също така, че новото, новоприетото законодателство законодателство е, забранява е, упражняването на контрол и на наблюдение по време на изборите на неполитически сили. Т.е. само политическите партии могат да упражняват контрол и да, да бъдат наблюдатели. Така че аз мога да, да, ви, да ви обясня защо не искат да бъдат не, не, не е забранено на независими е, партии да упражняват такъв такова наблюдение. На, послед, на последните избори знаете, че имаше так, так, такива бурни реакции, такова негод, негодование бе. А, се разпали дори от страна на опозиционните партии, които са в парламента. А що се отнася до тероризма? Тероризма наистина е огромна заплаха за цяла Русия. Тероризма трябва е, трябва да се противопоставяме, да се бориме с е, тероризма и считаме, че че начина по, по който реагира държавата е, е абсолютно без е, безполезна, защото действията на властите в Северен Кавказ водят до обратен резултат. Колкото до архивите, как да подхранваме, да разширяваме участието в гражданското общество, как да го увеличаваме. Всичко това се съдържа в препоръките в Стокхолм. Там има конкретни мерки и стъпки, които описват този процес. Um, Благодаря много. Господин Албертини, какви са заключенията за общата ни работа за по-силна външна политика? Благодаря. Имам изключително малко време. По някой път просто трябва да се е, чуят нещата, трябва да се кажат нещата. По някой път е, не е необходимо да се прави нещо, защото всички ние знаем, е, всички са наясно, че ние искаме от вас конкретни е, съвети, за да можем да ви подкрепим. И вие ни дадохте такива съвети, да посетим политически затворници. Е, въобще политически затворници не трябва да съществуват в една демократична страна, където на свободата е, на е, мисълта е позволена. Също така помощта за семействата да получат, на, на правозащитниците да получат визи, за да могат да се спасят, ако това е необходимо, както и препоръките за Стокхолм, помощта за бешенците, економическо развитие в Северен Кавказ. Това развитие би могло да е, е, такова едно развитие може да е, попречи на нарастването на фундаментализма. Така че по отношение на двустранните отношения с Руската федерация се надяваме, че може да се постигне стабилност и един дългосрочен подход. И както всички ние подчертахме в началото, двустранните отношения между Европейския съюз и която и да било друга страна трябва да се основават на споразумението за сътрудничество, което и се изисква зачитане на правата на човека. Е, преди няколко е, е, дена бях, преди известно време, извинете, бях на конференция в Милано на тема от Берлин, отпадането на Берлинската стена до Лисабонския договор. Комунизмът падна с стената преди 20 години, обаче е, демокрацията все още не е била установена навсякъде, където е, този тип диктатура процъфтяваше по-рано. Така че Европейският съюз е, трябва да поеме една нова роля и да е, действа като важен, важно действащо лице в, в е, областта на правата на човека. Благодаря ви много за вашите съвети. Благодаря заказаното. Е, ще е, е, вземем всичко това предвид, когато работим във вашата страна, за да може всички ние да живеем един по-добър живот. Госпожа Трифлер. Имах право на още една минута. Не, нямаме време. 30 секунди само. Така, ще, ще се възползвам все пак. Важно е да, да създадем един нов процес, една нова рамка, един нов формат на диалог между депутати с институциите и представители на цялото гражданско общество. Настоявам на това. Благодаря ви. Благодаря много. Може би си